противен случай обаче е съответните препоръки ще трябва да се гласуват. Двете препоръки могат да се намерят на веб страницата на заседанието. След лятната вакансия трябва също така да ви уведомя, че заедно с председателя на съвета подписахме три документа по обикновената законодателна процедура – съгласно правило 74. Съгласно същата процедура ще подпиша още един законодателен акт, като неговото название ще бъде включено към протокола на заседанието. А сега преминаваме към приемането на нашия изменен дневен